Thank you much for coming. Благодаря ви, че дойдохте. Радам, радвам се, че е, ни предстои изслушване относно е, някои аспекти на външната политика е, на Европейския съюз и Юго-Источна Азия. Много се радвам, че се една с генералният секретар на АЗЕАН, господин Ян Лин. Е, добре дошъл на него и на всички останали оратори. Добре дошли на това изслушване, което ще се излъчва на живо по интернет, е, така че да могат и колегите от техните офиси да го следят. Радвам се и заради това, че ще имаме възможност да задълбочим нашите познания. тъй като Колегата Бютикофър по-настоящем работи, е, е, е, за може би за голямо негово съжаление, по доклада за отношенията между Европейския съюз и Азиан. Колега, е, господин Бютикофър протестира. Е, с голямо удоволствие съм приял да работя по този доклад. Председателя, приемам възражението ви да, наистина темата е много важна, тъй като сме стигнали до етапа на вземане на решение. Европейския съюз е на път да сключи споразумение за партньорство и сътрудничество с седем азиатски държави. Смятам, че те ще повлияят в голяма степен на по-нататъчното ни сътрудничество с тези държави. отношенията на Европейския съюз с държавите от АЗЕАН и Юго-Источна Азия са важни не само в економическо и търговско отношение. От споразуменията става ясно, че е, за нас са важни не само тези търговски отношения, но а, е, и от гледна точка на външната политика, политиката по сигурността и така нататък. Тоест, ние изключваме тези споразумения не само от а, е, водени от економически и търговски споразу... съображения виждаме, че се е, изместват центровете на властта все повече към този е, регион. И колкото по-важна роля играят те в е, световен е, мащаб, толкова по-важно ми се струва да разширим нашите споразумения и да работим заедно е, за общите ни интереси. Поради всички тези причини се радвам, че е, сме организирали това изслушване. То ще осветли въпросите, които ни вълнуват от различни гледни точки. и се надявам диалога, който ще проведем днес, да ни помогне да изработим обща позиция и ще помогне на нашия докладчик да излезе с възможно най-доброто предложение. Първо ще дам думата на заместник генералния секретар относно актуалното състояние на процеса на интеграция на АЗЕАН, след което ще обменим мнения за отношенията на държавите от АЗЕАН и Европейския съюз, след което ще помислим за това как можем да ускорим процеса. Освен това, ще изслушаме и академичната перспектива на този процес. Преди да се впуснем в дискусия, ще дам думата на Вернер Ланген, нашия експерт по този регион. Благодаря, господин председател, скъпи колеги, ваше превъзходителство, уважаеми дами и господа посланници, уважаеми господин заместник генерален секретар. За един обикновен член на парламента е голямо събитие, когато бъде поканен в Комисията по външни работи на парламента. Ние от делегацията АЗЕАН Поддържаме отношения с десете държави от АЗЕАН от 10 години насам от момента на нейното създаване и сега много се радвам, че Комисията по външни работи съсредоточава своя поглед върху Азиан. Това е добре както за държавите от Азиан, така и за Европейския съюз, защото до този момент в центъра стоеше като че ли най-вече Китай, а не десете държави от Азиан които вече са изминали пътя към демократичното развитие и са си поставили амбициозни цели в тяхната програма АЗЕАН 2015. Дори да не успеят да се изпълнят целите до 2015, а до 2018, те пак пак ще, целите пак ще останат много амбициозни. Много се радвам, че сред нас е Робърт Гъбел, заместник председател на делегацията АЗЕАН, защото мисля, че момента е изключително подходящ за задълбочаване на отношенията с АЗЕАН, тъй като АЗЕАН придобива все по-голямо значение за Европа. Скоростта на процеса на интеграция интеграция е впечатляваща. силния регион Азиан с неговите цели до 2015 година, именно да създаде общ пазар и общи е, институции, са много близки с целите на Европейския съюз. Среди това е много добре, че заместник е, генералния секретариат е, е пристигнал при нас специално от Джакарта. Политическото развитие е, е, през последните месеци е, е много е голямо значение. Имам предвид мирния процес от Минданао, дипломатическите отношения между е, Тайланд и Камбоджа за открити териториални въпроси, прехода към по-голяма демокрация в Пома, Миянмар. Това са все процеси, които трябва да получат положителна оценка. По отношение на човешките права също отбелязваме напредък. Създаването на харта за правата на човек е една стъпка в правилната посока. Някои наблюдатели и в, в Европейския парламент, подкомисия по човешките права, подкомисия на тази комисия, смятат, че този напредък не е достатъчно бърз и не отива достатъчно далеч, но партньорите от АСЕАН не бива да се забравят и не бива да се натоварват с твърде големи очаквания. Принципа за ненамеса във вътрешни работи продължава да е в е, сила. Аз е, смятам, че можем да констатираме голям напредък в много от сферите, в които си сътрудничим. В тази светлина трябва да се разглеждат и новите инструменти за спазване на правата на човек. Господин Брок вече каза, че неотдавна имахме възможност в комисията, е, с комисията по външни работи да обсъдим напредък е, на тези държави и е, да обсъдим възможността за сключване на споразумение с Индонезия и Филипините. Изобщо не ми хареса, казвам съвсем открито, че е, комисията в тази връзка ни информира, че тя не разполага с достатъчно персонал за по-бърз е, напредък. Ако има изобщо някаква област, в която се нуждаем от бързи, бърз напредък, това, е, е това са споразуменията за свободна търговия, споразуменията за партньорство. Ние ще настояваме това да се случи, защото ще бъде от взаимна полза да създадем свободна търговска зона с а, държавите от АЗЕАН. А, доклада на господин Бютикофър е в, в един много подходящ момент, защото Европейския съюз трябва да помисли за това как да отрази по най-добрия начин потенциала на този регион. Нека да кажа сега няколко думи относно сътрудничеството на Европейския парламент с парламентите на държавите от Азиан. Европейския парламент през последната е, година създаде регионални асамблеи с е, Латинска Америка, Близки изток, Източна е, Европа, наред с съществуващо отдавна асамблея на държавите от АКП. За съжаление, сравнение с а, Азия инструментите не, не са толкова институционализирани. Това е инструмента АСЕМ и АСЕП който е парламентарното измерение на нашето сътрудничество. Сътрудничеството трябва да се интензивира в момента, да се проверява дали следващия АСЕП, Азиатско-европейското парламентарно сътрудничество, дали следващата среща може да се организира през 2014 година в Европа, въпреки че тази среща традиционно се провежда през май, а на нас ни предстоят избори. Наред с АСЕМ и АСЕП е важно да се заздрави сътрудничеството с АЗЕАН и тяхната парламентарна парламентарна а, асамблея. Двата процеса се допъват и биха могли да работят един за друг. А, АСЕАН а, е двигател на интеграция, която излиза извън рамките на региона а, и за това а, според мен е необходима подкрепата на Комисията по външните работи. А, ако може да се направи една а, първа стъпка за институционализиране на отношенията с Азиан като цяло. Затова аз предлагам да помислим за парламентарна асамблея с държавите от е, АСЕАН по модела на други подобни парламентарни асамблеи. В тази асамблея може да обсъждаме въпроси на правата на човека, а също така и други важни въпроси. Може би господин Бютикофер може да запише това в своя доклад. Благодаря и желая ползотворно изслушване. господин Ланген. Нека сега да преминем към доклада на господин Лин. Господин Лин, имате думата. Uh, Почитаеми Елмар Брук, председател на Комисията по външни работи в Европейския парламент, уважаеми е, господин Ланге, е, почитаеми членове на Европейския парламент, дами и господа, ваше превъзходителство. От самото начало искам да изпратя най-топли поздрави от господин Лен, който не успя да дойде тук поради поет ангажимент. Също така Искам да изпратя послания от него. Асоциацията на югоисточните азиатски нации, АСЕАН, отдава голяма значимост на дългосрочните си взаимоотношения с Европейския съюз и за изграждането на общността на АСЕАН за 2015 година. В тази посока има взаимно а, ползотворни дейности, които се осъществяват от Европейския съюз и АСЕАН. Позволете ми да ви информирам за някои ключови развития от наша страна. С а, минаването на времето до 2015 година изграждането на нашата общ, общност и интеграция се ускорява. Много от нашите усилия са насочени за осъществяване на ангажиментите в трите стълба, които сме поели политическата сигурност, економическата и социална сфера. При политическата сигурност станахме свидетели на все по-отчетлив профил и международно признаване на договор от 1976 година като основен момент, свързан с международните отношения в региона и основа за регионалния мир и стабилност с повече от 29 държави извън региона, които се присъединиха към него. Европейския съюз се присъедини през юли миналата година, както и Великобритания, Франция. Всичко това демонстрира ангажимента на Европейския съюз, както и представлява един много важен момент в нашите взаимоотношения. Ние сме ангажирани с атомното разу ръжаване и превръщането на Юго-Источна Азия като свободен от такова оръжие регион, а, в който има а, сигурност и стабилност. А, договор, който се подписа от 10 държави от нашия регион, доказва, че ние получаваме, продължаваме усилията си в, с държавите а, с а, атомно оръжие и подкрепяме а, усилията в тази посока. Приемането на декларацията а, за човешки права на 21-то ни заседание миналата година е нещо много важно в областта на защита на човешките права. Пълното осъществяване на декларацията е много високо в нашите приоритет, приоритети и нашата комисия за човешки права. Взаимодействие се осъществява между регионалните форуми, министерските срещи. Имаме механизми, които се развиват много добре и сега включват конкретни практични дейности, особено в областта на хуманитарната помощ и отговора при бедствия. Като един важен като важна роля ние имаме стабилността, имаме важна роля за стабилността и мира в региона и следим за пълното осъществяване декларацията от, на държавите от Южно-Китайско море и всичко, което се случва там. По отношение на външните отношения, диалога ни с нашите партньори продължава международните а, организации, както и други външни страни. Ние го развиваме и разширяваме. Ние припознаваме биваме припознати като една от най-значителните организации в нашия регион и повече от 70 държави извън нашия регион са изпратили свои посланици при нас и 37, 37 да, такива комитети бяха създадени, което повишава информираността и имиджа на нашата организация и разширява взаимодействието ни с партньори навсякъде по света. По економическия стълб 80% от дейностите предвидени сме осъществили от общия план, който е свързан с най-различни сектори, важните приоритети, основните резултати и нива са постигнати. също укрепването и засилването на търговията, преминаването през преодоляването на различни търговски бариери и тарифи, увеличаването на инвестициите, доверието в постигането на економическа общност в нашия регион до 2015 година изглежда като още по-постижима цел. Започнаха преговори в, от нашите държави с Австралия, Китай, Нова Зеландия а, и други, което също ще утвърди реална, централната ни роля и важността ни в Азиатско-Тихоокеанския регион. 3 милиарда души, 70 трилиона като БВП и 40% от международната търговия са съсредоточени в нашия регион. По този стол, стълб искам да подчертая общия ни профил. Възновява се световната е, економика и между 5,3 и 6% е растежа, който се предвижда от тази година и 5,3% за миналата беше. Нашите економики се възстановяват, стават все по-конкурентоспособни в областта на услугите и продуктите. Целият регион има растеж, който зависи от вътрешното търсене и износ в всички държави в региона и навън. Само 3,6% тази година от 2,5% през 2012 е нивото. Някои от економиките ще почувстват този ефект. Задълбочаващата се интеграция в, с международната финансова система едно влушаване на финансовата система ще се отрази и при нас. Ефекти ще има не само върху реалния сектор – но и финансовите пазари. Но до, към момента финансовите пазари в нашия регион като че ли добре се справят, но остава известна несигурност, особено по отношение на а, кредитните а, намаления в световния пазар. Очакваме, разбира се, и някои предизвикателства, като понижаващо се, вътре, понижаващо се външно търсене, и е, увеличаване цените на горивото, но като цяло економическото развитие, развитие е положително. Макар, че световната ситуация прави нашия растеж по-малък, остава общата економическа стабилност в нашия регион. Има и конкретни мерки, които прилагаме частните инвестиции за стимулиране на вътрешния пазар, например. В сравнение с условията преди 10 години, повечето държави от нашия регион са в много по-добри обстоятелства, за да преодолеят економическите трудности. Много сериозни резерви имаме, добър вътрешен баланс, все по-добре развива се корпоративен сектор, политиката също е по-силна и това прави нашия регион много по-надежден от преди 10 години. Също много сериозен напредък и в социалния стълб общността, което е много важно за нашите а, народи. А, общата борба срещу маларията и вируса ХИВ и СПИН са много а, важни усилия, които а, преодоляваме заедно. Също много общи действия предприемаме срещу и след бедствия. Координиращ център за хуманитарна помощ създадохме също в рамките на нашата организация. Дългосрочна стратегия за подобряване на свързаността също предприемаме общ план за цялата общност сме приели и целта е да обхванем три части физическа свързаност, институционална свързаност и а, свързаност хора към хора. Тези три аспекта се подкрепят от многостранно финансиране, частния сектор и партньорските ни организации и а, партньори най-общо, включително Европейския съюз. Продължихме фокуса върху ефективните програми за техническа помощ, изграждане на капацитета, заедно с Виетнам, Миянмар и други. Ние също така продължаваме да изв... осъществяваме общия план за взаимосвързаност и по отношение на инфраструктурата сериозни е, постижения. Мога да цитирам април тази година. Нашите лидери се съгласиха да концентрират усилията си за изграждането на е, общността на АСЕАН за 2015 и визията ни след това. Почитаеми господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент, ваши е, дами и господа, ще се спра сега на политическото сътрудничество и взаимодействието 20 години от началото на взаимоотношенията ни през 2000 и а, 7 година отбелязахме и там тогава разширихме партньорството с по-сериозни ангажименти от двете страни да работим заедно за общите ни цели – и през годините Европейския съюз активно участва в регионалния ни форум ИАРФ. Това е междуправителствен форум с цел разпространяване на мира и сигурността в региона министерските срещи с Европейския съюз и участието на Европейския съюз в двогодишните ни конференции допринасят сериозно за по-добрия диалог и обмен на гледища по основните въпроси от взаимен интерес и загриженост. Тези задания са изключително важни за продължаването на нашите взаимоотношения. По економическото взаимодействие търговската дейност остава на много високо ниво, общата търговия малко а, на като имаме растеж 12%, 234 милиарда са това за 2011 година и общо 108,3 милиарда в обратната посока. 7,3% също така нарасна и а, нараснаха преките чуждестранни инвестиции. 16% а, от тях са от Европейския съюз в нашия регион. От преките чуждестранни инвестиции. Разширяват се бизнес възможностите за разширяване на взаимоотношенията и на а, от 2011 насам годишно се организира винаги среща на високо равнище на деловите среди, ASEAN Business Summit. А, също така, см, вие сте много важен партньор за изграждане на общността, подкрепа на Европейския съюз с неговия опит за регионална интеграция ни предостави такава помощ, като програми за регионалната интеграция и подкрепа от Европейския съюз, регионалния диалог, инструмента също са примери за помощ за развитие, които могат да допренесат за по-добро съчетаване на политиката и подкрепа на регионалното интегриране както в търговски, така и в нетърговски области. От името на моята организация искам да използвам тази възможност да изразя високата оценка, ни оценка за Европейския съюз и неговата подкрепа и надеждата ни, че той ще продължи да бъде един ключов партньор за АСЕАН в по-нататъчна си дейност в регионално отношение и на 31 декември 2012 осъществяването на общността АСЕАН. Надяваме се, че ще, подкреп... ще продължите да подкрепате АСЕАН и след 2015, като бъдеще взаимодействието ни могат, може да се спре на следните а, теми. На първо място допълнително укрепване на партньорството с осъществяването на плана за действие и разширеното партньорство за от 2013 до 2017, план прият през април миналата година, който цели по-стратегически фокус върху сътрудничеството на регионално ниво в една широка сфера от действие, като политическа сигурност, економически растеж и социална култура. Б. Да се разшири консултирането с Европейския съюз в различни форми, включително Обединените нации и другите организации на Обединените нации, както и на европейски срещи. За да се подкрепи а, многостранната система и когато е подходящо да се разработват общи становища трето място по-сериозен диалог по регионално-политически теми. Това ще допринесе за постигането на общите интереси на АСЕАН и Европейския съюз и а, ще допринесе за мира и стабилността в региона ни. На следващо място продължаване на търговските взаимоотношения което способства за регионалната интеграция и в нашия регион, така и между нашия регион и Европейския съюз. Продължаваме работата за споразумението за свободна търговия и финализирането му 2015 е година. На следващо място подкрепа за а, общия план за свързаност в а, региона. Тук ние наистина искаме да се получим от европейския опит за комуникационните системи, технологичните системи, инфраструктурните такива. На следващо място, повече взаимодействие, като се очертаят области на взаимодействие, които отговарят на нуждите от наша страна и за изграждане на общността. И накрая искам да кажа, че ние имаме централна роля и сме доказали, че сме ключ към мира, стабилността, економическото развитие, социалната стабилност в региона и извън него. Ние сме мотор за развитието на економическия растеж, въпреки а, предизвикателствата в еврозоната напоследък. Ние имаме пълно доверие в Европейския съюз и сме сигурни, че ще има светло бъдеще за нашето взаимодействие. И за да може да се ускорят още повече нашите отношения, е нужна продължителна политическа воля, за да изведем отношенията си на ново ниво. Да развием партньорството, и да създадем добри условия за политически рамки, които ще преведат думите в действия и ще способстват за нашите задължения. Благодаря за вниманието. Thank you so much. Now I give the floor to the second speaker. Благодаря. Давам сега думата господин Кастен Вармеке, заместник изпълнителен директор на фундацията е, АСЕАН Европа. Благодаря. Благодаря, е, госпожи и господа председатели, госпожи депутати, госпожи и господа. Чест и удоволствие да се обърна към вас днес. Искам накратко да представя организацията си. Фундацията Азия Европа е единствената е, е, постоянна структура на процеса на сътрудничество АСЕАН. Това е, е форум за е, диалог между 51 членове от Азия и е, Европейския съюз, всички държави членки на АСЕАН, всички държави членки на АСЕАН и още 10 европейски и азиатски страни. В тази фундация обединяваме заедно хора, институции, фундации от 51, тези 51 членове в условия на сътрудничество и диалог. Няма да говоря от името на организацията, за която работя в момента, тя е междуправителствена организация и тя е непартийна по отношение на политически въпроси. Няма да говоря и от името на своя работодател, Германското външно министерство. Но ще се изкажа като човек, който има 14 години професионален опит с Азия и Юго-Источна Азия, като се надявам, че този опит ще ви бъде интересен и полезен. Както Европейският съюз, така и АСЕАН, доколкото знам, са най-интегрираните регионални организации в света. Но те са много различни по размер, население, задълбоченост на интеграцията, история и в много други отношения се различават. Една съществена разлика е, се крие в намерението, заради което е създадена всяка организация. Европейският съюз е създаден и ръководен от политическа визия. Той цели да установи мир и просперитет на континента като економическата интеграция е средство за постигане на е, политическа цел. Според мен АСЕАН е, преследва преди всичко економически цели. Е, тя цели също просперитет и мир в региона, но економическата интеграция е цел, докато политическата е средство. АСЕАН се опира върху общите интереси на обединени економически сили, като Китай и Индия а, имат много голяма тежест в този регион и АСЕАН с тази цел е създадена. Тя се опитва да се а, утвърди като друга голяма економическа сила в Азия. Това се постига чрез политическо сътрудничество с държавите членки на АСЕАН, допълнено а, с сътрудничество по други линии. Економическата интеграция също води до мир и благоденствие, до стабилност, а това на свой ред генерира непрекъснат растеж. Азия, економическата общност на АСЕАН е непосредствена цел. Тя трябва да създаде през 2015 година и се полагат много усилия за нейното постигане. През 2015 година обаче е, вероятно няма да сме свидетели на е, пълно въвеждане на единен пазар – а по-скоро ще се направи инвентар на това, което е постигнато и на това, което остава. Колкото и далече да стигне АСЕАН до там, обаче е, тя е растяща мощ в Азия и с нея трябва да се съобразяваме, поради което заслужава интереса на Европа. Има значителен е, ръст, значителни економически резултати и политическа релевантност. Индонезия може би ще се присъедини към Г20 и освен това има умерено направление на исляма в тази част на света. Съединените щати са признали растящото значение на АСЕАН в Азия, като през последните няколко години това се отразява в политиката на САЩ към Юго-Источна Азия. Има различни намерения и цели на двете политически организации, АСЕАН и Европейския съюз, които трябва да се помнят, когато общуваме помежду си. И двете страни се интересуват преди всичко от повече търговия помежду си. Това е основната допирна точка между тях, но никоя страна не трябва да смята, че другата страна изхожда от същата отправна точка и се води от същата визия, програма или приоритети. Европейският съюз по-скоро е, изниква от политическа гледна точка, докато АСЕАН от економическа гледна точка. И економиката е някак общото поле на сътрудничество. Ако тази основна разлика обаче не бъде съобразена, това може да доведе до недоразумение и диалога да се разпадне на два монолога без резултат. Говорейки за е, нагласите, какво мислят европейците? Какво виждат, когато погледнат към е, АСЕАН и Азия? Имаше едно проучване на нашата фундуция е, Азия в очите на Европа и Европейския съюз в очите на Азия. В 18 е, страни от АСЕАН го проведохме от 2010 до 2012 година. Анализирахме медиите, общественото мнение, проведохме интервюта. Европейците възприемат Азия като въз, нововъзникващи големи сили, най-вече Китай и по-малко Индия. За АСЕАН, за съжаление, но не изненадващо, нямаше много положителна нагласа, по-скоро европейците не знаят за тази организация. Около 3000 статии в европейския печат проучихме и само в 1,5% от тях беше споменато нещо за АСЕАН. В 15% фигурираше Япония, в 14% фигурираше Индия. Освен това, СЕАН не заема такова място като нафта или други партньори с оглед на економическо сътрудничество. По-скоро АСЕАН не е приоритет. Така че АСЕАН много трябва да свърши още, за да бъде по-добре опозната в Европа. А какво виждат пък азиаците, когато погледнат към Европейския съюз? значи значи това проучване беше е, проведено в, едно, в един много главоломен период на финансовата криза. 53% от близо 8 000 е, статии е, бяха посветени на економическа тематика. Но имаше не само статии за кризата и някои положителни репортажи. Преди всичко се анализираше отражението на кризата в еврозоната върху Азия и последиците от взаимната обвързаност между азиатската економика и Европейския съюз. За азиатските страни обаче бъдещ приоритет е Китай, а едва на пето място се нарежда Европейския съюз, включително сред, след САЩ и е, е, Япония. Впрочем, Европейският съюз в Азия като цяло се възприема като модерен, следват е, мирен и е резултатен. Интересно е, че има а, е, и негативно използвани понятия. Арогантен следва потискащ или потиснически. Германия беше най-видима във всички медийни анализи. Е, Ангела Меркел, федералният канцлер, е най-цитираният европейски лидер е, в е, азиатските медии. След нея следва френския председател господин Саркози на времето и разбира се Георгиос Папандрео по разбираеми причини. От гледна точка на мощ, на сила, Азиатските респонденти възприемат Европейския съюз само чрез държавите членки. Значи Франция като основна економич... ядрена сила и Германия като основна економическа сила. Значи раздели и владей е принципът, който води до неблагоприятни последици в нашия случай, в нашите отношения. 37 са държавите членки общо. Е, многопластови са отношенията, има много двустранни връзки. Това е естествено и е, общо взето е, многостранните връзки ползват от е, наличието на такива двустранни връзки. Отделните ангажименти на държави членки с СЕАН – е, биха били полезни, ако са със сътрудничество, а не в съравнование е, с общите усилия на Европейския съюз. АСЕАН има е, различни формати на преговори с отделните си партньори, с Китай, САЩ и други, АСЕАН плюс едно. При АСЕАН и Европейския съюз пък съществува диалога АСЕАН-Европейски съюз плюс. Винаги обаче съществува една опасност да се разводни а, така общия статус на Европейския съюз, доколкото а, азиаците имат предпочитание да поддържат връзки с отделни големи сили в Европа, което означава да се а, заобиколи, загърпи Европейският съюз и това не е предимство за него като цяло. Европейският съюз трябва не да бъде заместван от държави членки, с които се конкурира, а те трябва просто да допълват присъствието му. По отношение на Китай, а, сравнително а, а, малко мога да кажа. Това е член на форума Азия-Европа и е за първи път се организира неодавна неформален форум за сигурността. Европейския съюз не провежда срещи на върха с АСЕАН и също така не участва в срещите на министрите на отбраната плюс инициатива, която отскоро се оформя. Европейският съюз трябва по-убедително да присъства там, където вече участва. Присъствие и постоянство са ключовите думи тук. Е, представителите на Европейския съюз, както и държавите членки, трябва да участват на високо равнище в форуми, за да могат да бъдат пълноценно приети и зачитани. САЩ много добре осъзнават, че трябва да има присъствие на високо равнище и е, за това е, през 2009 година имаше среща на високо равнище, която е, започна да се провежда. Президентът Обама се ангажира с нея. Държавният секретар е, от 2009 година участва в регионалния форум на АСЕАН и освен това Клинтън посети е, секретарията през 2009 година, държавният секретарият е, държа, е, сек... министрът на отбраната присъства на форума по сигурност. Е, САЩ е, откри посолство към АСЕАН през 2011 година също така. В заключение искам да иллюстрирам потребността от присъствие, като дам пример е, за едно разминаване в нагласите на е, една среща през 2007 е, година. АСЕАН искаше да отпразнува 30 е, години от двустранните отношения с специална проява. Европейският съюз не искаше да се занимава с шоу, а с съдържание. И през март същата година а, изпрати четирима министри, които участваха в декларация, а, в която нарек, беше наречено партньорството съдържателно и символично. Според АСЕАН това европейско участие не беше а, на желаното ниво. Когато се отвориха вратите на залата, а, държавните и правителствените ръководители а, е, имаха удобни столове, е, докато е, всички сътрудници и министри бяха подредени на най-обикновени столове отзад. Защо? Според мен, АСЕАН искаше да покаже как се чувстват те като хора втора ръка. Това беше типична проява на недоразумение. Когато влизат в конферентна зала, азиатците първо се оглеждат, и виждат кой се е появил в залата и какво е положението му. Това говори пред тях за значението, което хората отдават. Ако е, те е, са изпратили държавни и правителствени ръководители на една среща, а другата страна им праща министри, то това говори за значението, което се придава. Това е пример за уважение, знак на уважение. И е, често пъти такива знаци са преди всичко значими, защото формата предшества съдържанието и обръща архитектурния принцип, че функцията следва формата. Заключение. Иска ли Европейският съюз да бъде възприеман от АСЕАН като ценен партньор? Ако желая това, той трябва да се представя като равен партньор. Не като проповедник, а като някой, който гледа партньора си очи в очи, който е надежден а, и мощен партньор в по-глобалните сценарии. Иска ли Европейският съюз да бъде приеман като мощен партньор. Ако иска, той трябва да а, присъства като екип, един за всички, всички за един. Иска ли Европейският съюз да бъде възприеман от АСЕАН като сериозен партньор? Ако иска, трябва да се явява в такъв случай на всички матчове а, и то с основния, а не с резервния си екип. Тоест, би трябвало, ако Европейският съюз желая да бъде възприеман като надежден партньор, да предприема необходимите действия. Now, in, in of... Сега като заместник е, председател на комисията АФЕТ, давам е, думата на Дато Сербини е Емин. Е, в момента е, председател на е, форма на азиатските посланици. Заповядайте. You, Благодаря, господин председател. Аз Нямам какво да добавя към това, което казах е, двамата оратори преди мен относно отношенията между Европейския съюз и АСЕАН, но Бруней председателства срещата на Европейския съюз и АСЕАН тази година. Бруней е, разбира предизвикателствата и голямата отговорност, която поема с това председателството. Най-голямото събитие предстои през октомври, когато ние сме домакини на 33-та среща на АСЕАН. Тази организация е много важна за нашите държави. поставим акценти на, върху темите, които са важни за ежедневния живот на хората от нашите страни, природните катастрофи, измененията в климата, младеща и така нататък. Това ще бъдат нашите теми за тази година. Нашите народи, нашето бъдеще, това е мотото на срещата. Ние ще е, видим до къде сме стигнали в нашите колективни усилия и в реализацията на нашите общи амбиции. Е, ще е, направим оценка на нашата работа миналата година, тази година и да видим какво ще свършим до срещата в Миянмар следващата година. Като председател ние ще отделим достатъчно време да се допитаме до всички държави от АСЕАН по всички теми, най-вече по най-комплексните и най-трудните. Ще огледаме нашия вътрешен институционален капитал капацитет и а, е, нашите външни а, е, а, е, отношения. Това а, имам да кажа още две неща в заключение, господин а, председател а именно присъствие на а, върховния представител на срещата на СЕАН миналата година и тази година, което е ясен знак за важността, която се отдава на отношенията с нас. Надяваме се да я видим и на срещата през юли. А, и накрая, господин председател, делегациите е, на Европейския съюз винаги са добре дошли. Е, делегацията начало с господин е, Вернер Ланен и тяхната визита в 10 държави от АСЕАН. Надявам се след това посещение да последват и още благодаря. Благодаря. Следващия оратор в моя списък е е докладчика господин Бютикофер. Благодаря, господин председател. Аз е, също искам да благодаря на заместник генералния секретар господин Варнеке. Искам да задавам въпроси и към двамата оратори. Господин заместник генерален секретар, вие говорихте за АСЕАН, който е поставил в центъра на своята работа хората и връзките между хората. Как, как виждате потенциал за осъществяване на връзка между хората, връзка между народите на АСЕАН и Европейския съюз? А, господин а, Варнак, бихте ли могли да кажете още няколко думи относно това как виждате ролята на Европейския парламент в тези отношения? А, и един въпрос и към двамата оратори. един въпрос във връзка с нещо, което каза господин Ланген в своите уводни думи. Е, който си пожела да бъде създадена парламентарна асамблея Европейски съюз АСЕАН. Е, какво мислите по този въпрос? Бихте ли подкрепили това? Е, Ягъл. Vielen Ягъл. Госпожа Егли. Благодаря, господин председател. Благодаря на ораторите за предоставената информация. Ich darf in Deutsch reden. Нали мога да говоря на немски? Благодаря. Благодаря за информацията, която изложихте. Okay. Благодаря за информацията, която ни е, предоставихте. Това е информация, която ни кара и да се замисли. Вярно е, господин генерален секретар, това, че Европейския съюз в продължение на много време твърде малко а, се интересуваше от държавите от АСЕАН. А, сигурно сте прав и когато казвате, че е, отделните държави от АСЕАН също не гледат особено много е, към Европейския съюз като цяло, а само към отделни негови е, страни членки. Със сигурност имате право, когато казвате, че интересите са различни. Европейския съюз, освен и економически интереси, които за всички нас стоят на преден план, а също така и се задава и а, а, етични въпроси, свързани с правата на човека. Е, и когато разгледаме сбора от всичките тези теми е, и е, си поставяме дългосрочната цел да създадем свободна търговска зона, е, която да бъде от полза на двете големи е, групи, как ще успеем да компенсираме различията, които имаме? Какво смятате, че трябва да бъде свършено, за да постигнем тази цел от ваша гледна точка, господин генерален секретар, и от ваша гледна точка, господин Варнак. И вие посочихте къде са проблемите, но какво би могло да се направи? Какво би било необходимо за двете страни? Тъй като ние в момента работим върху доклад за подобряване на сътрудничеството, къде трябва да. Е, е, в кои сфери трябва да отправим препоръки? Госпожа Гомеш. Благодаря. Беше много интересна презентация. Много интересни презентации. Бих искал да чуя отговора на въпроса, който ви зададе господин Бютикофър относно връзката между хората от двата е, региона. Също така искам да ви попитам как е, виждате невероятното развитие, което наблюдаваме в Индонезия през последните години. Индонезия, която е най-голямата мусулманска държава в държава в региона и как това развитие се проектира върху целия регион, например Бирма, Миянмар. онези от вас, които бяха тази сутрин на конференцията за Индонезия, сигурно са обърнали внимание на това колко е, е важна системата за социална сигурност, която в момента осъществява Индонезия. Това ще повлияе ли на Азиан? А, искам също така да поговорим и за ролята на АСЕАН като източник на сигурност а, в региона. Мисля, че има фантастични примери за, в борбата с а, пиратството. А, а, пиратството, което се ширеше край бреговете на страните и което благодарение на общите усилия а, беше до голяма степен прекратено. А, Как този положителен, този положителен опит може да се използва за преодоляване на проблемите, които виждаме в Южно-Китайско море, пък и в Северно-Китайско море? Имаме също така и напрежения, които са свързани с отношенията между Китай и Япония, не толкова с Южно-Китайско море. Как АСЕАН смята да подходи към тези проблеми? Първо, преди да дам думата на следващите оратори, аз бих искал да поздравя сред нас двама депутати от Бирма, един от камерата на представителите и един от Върховната камера в Бирма. Двамата са тук на учебно посещение. Добре дошли. Има думата господин Гъбъл. Благодаря, господин председател, драги колеги. Аз много се впечатлих от някои думи на председателя на фундацията Азия Европа, който ни каза, че ние, европейците, отдаваме твърде малко внимание на отношенията ни с страните от АСЕАН, които са наши естествени партньори най-малкото в Азия. Разбира се, ние имаме много добри економически връзки, но това е, току-що бе е, доказано и от дискусията. В е, момента, в който започнем да говорим за економика, незабавно след това се сещаме и за правата на човека. Естествено, че правата на човека са нещо важно, но като че ли ние правим някакви декламаторни, декламат, декламаторни изявления, и е, от страните от АСЕАН те понякога се възприемат като е, е, лицемерни, ако не и излишни. Аз е, имам предвид е, онези резолюции, които в спешен порядък приемаме в четвъртък е, след обед в Страсбург и, и рядко пъти са обосновани до край. Аз е, участвам от 85-та година в срещи с страните от АСЕАН. И смятам, че и положението с правата на човека от тогава насетне много се е развило и то в положителна посока. Правото, е, основните права, правото на храна, правото е, да е, се работи и други подобни са вече закрепени е, в законодателството на страните членки на АСЕАН, така както в законодателствата на държавите членки на Европейския съюз. Е, ние трябва да имаме предвид е, партньорския натиск, който се упражнява в държавите членки на АСЕАН. Миянмар трябва да поеме ротационното председателство в един момент трябваше да поеме това председателство. Принципът е същият както в Европейския съюз. Европейският съюз и парламентът се противопоставиха на това председателство, но страните на АСЕАН успяха без много шум, без декларации и изявления повърхност ни е, да е, накарат е, Миянмар да се откаже от ротационното председателство. Това е много добър пример за така наречения партньорски натиск в този регион. Другите държави членки на ЕСЕАН се намесват в някои ситуации, за да не допуснат влушаване на отношенията или някой тежък инцидент. По отношение на отношенията с парламентаристите от държавите членки на СЕАН. е, ки е, е А ИПА, за която вие говорихте, е а, един а, форум а, сред а, многото. А, ние не се опитваме тук да а, създадем а, структура а, като а, със страните от а, Африка, Карибския и Тихоокеанския а, басейн, а, но съм съгласен с господин Ланген, че трябва да имаме структуриран диалог а, с. А, парламентаристите от държавите членки на АСЕАН. Е, присъствах, когато се проведе една дискусия е, за конфликта е, в Южно-Китайско море или във връзка с южно Китайско море. И там бяхме свидетели на един истински политически дебат, нещо, което може само да ни радва и което заслужава единствено подкрепа защото е, е много важен този въпрос за тези страни е, в света и освен това той има отражение и върху останалите държави, е, а не само върху държавите в този регион. Председателят, благодаря. Давам думата на следващите оратори за отговори. На нашите оратори за отговори. Всъщност най-напред господин Лин. Thank you, Chair. Um... First of all, uh, to... Първо на вашия въпрос за връзката между хората от Европейския съюз и Централна Азия. За дълъг период Азия се възприемаше като един регион с много бюрокрация, доминиран от правителствата. Нашите правителства осъзнаха този проблем и канат на всяка своя среща представители на младеща, на неправителствените организации и поддържат постоянен контакт с тях. На последната среща на лидерите Връзката с гражданите беше поставена като един от централните приоритети. Тази връзка да стане по-видима и да се е, е, повиши е, чувствителността към този проблем. Все още не сме постигнали тази си цел, но мисля, че сме на прав път. Лидерите на нашите държави са напълно наясно. Е, Първо, смятам, че трябва да започнем с междуинституционалните отношения, да си поставим цели, например, хората да пътуват в регион. Uh, трябва да подобрим инфраструктурата, за да могат хората да пътуват в регион. The uh, connectivity, I think uh, we are asking. За инфраструктурата и транспортните връзки ние искаме помощ от нашите партньори, с които водим диалог. А връзката между хората може да се изгради, като насърчаваме хората да пътуват в региона и насърчаваме връзките между младите хора чрез младежки програми. Е, подобни инициативи имаме с Китай и Япония. Организираме младежка среща на върха. Това са все инициатива за е, насъчаване връзките между хората в е, региона. Може би в училищата трябва да се разпространява повече информация за нашия регион. Така че повече да се запознаваме е, и Европа да знае какво представлява Азия и обратно. На втория въпрос. Говорихте за това, че Европейския съюз дълго време не е отдавал, не е обръщал достатъчно внимание на азиатския регион. Мисля, че няма нужда да отговарям на този е, въпрос. Е, Европа и отделни европейски държави. I think uh, uh, from what I understand from your delegations also uh, coming to meetings, I think uh, it will hopefully be continued. За момента ще продължаваме нашите контакти с индивид отделни а, е, а, е, държави. А, имаме споразумение за свободна търговия с отделни държави и ще продължаваме да работим по тях, докато изготвим общо споразумение. Европейския съюз. А, е, ни а, помага, но а, истинските нужди, които изпитваме в а, АСЕАН, а, са връзките а, между регионите на, в региона и подобряването на инфраструктурата. Това е важно и това е една от нашите цели на общността до 2015 година. освен тези приоритетни проекти, съществуват и още проекти за преодоляване на различията между четирите държави, които ще се присъединят в един по-късен момент. За момента това са а, приоритетните проекти. Е, и това са проектите, по които вие бихте могли да ни подпомогнете. Що се отнася до е, свързването на отделните части от региона, тук е, не задължително става дума за инфраструктура, а също така и за технологии. Тоест, нашите усилия са в посока интегриране на региона. Това, от което се нуждаем е да изградим истинска общност до 2015 година и в изпълнението на тази цел ние бихме могли да работим. Що се отнася до ролята на АСЕАН като източник на стабилност в региона? Вие зададохте въпрос във връзка с пиратството. Мисля, че ние предлагаме надежна и устойчива платформа за среща на държавите от региона – Например, регионалния азиатски форум. Това е единствения форум, на който се среща честа държави от Корейския полуостров. Ние им предоставяме платформа за среща и неформална дискусия. Освен това, Има, има и други платформи, които предоставя, но мисля, че трябва да спра до тук и да дам а, думата на колегата. Първо искам да отговоря на въпроса на господин Бютикофър. Обмяна на хора и контакти между отделни хора от регионите. Ние имаме опит с нашата фундация. Правим го на една по-широка основа в областта на образованието и културата. Имаме много програми за обмен. Незадължително хората посещават другия регион. Ние се опитваме опитваме да улесним обмена и е, сътрудничеството. Тоест да се обсъждат общи теми, опитваме се да събираме хора на изкуството, е, да е, поставяме шоута на другия е, континент, т.е. да помогнем на хората, които искат да а, е, а, е, имат обмен, да го правят по-лесно и по-добре и да се съвързват в мрежи. Имаме редица проблеми, а, извинявайте, проекти. А, а, Приканвам всички да посетят нашия уебсайт asef.org Що се отнася до ролята на Европейския парламент и каква би могла тя да бъде, първото нещо, за което се сетих е АЕПА, Азиатската междупарламентарна асамблея. Асамблея това е добра идея, важно е да се ангажирате там. Знам, че немското правителство се ангажира в тази а, асамблея и подпомага работата на хората в различните комисии, комуникацията. Мисля, че е важно а, да а, поддържате връзки с АЕПа а, и да видите какви са а, нуждите, е, не да им кажете как трябва да работят, защото вие така работите в Европа, но просто да видите къде са нуждите и да видите какво може да предложи Европа. Същото нещо се отнася и за сферата на сигурността. Това е сфера, в която Азия много се ангажира, а Европа не. Също така Важно е да видите от какво се интересуват хората, какви работни групи са създадени, нали споменахте пиратството и така нататък, и да видите какво може да предложи Европейския съюз и да го предложи. Дали е, има смисъл да има Европейско-азиатска парламентарна събле, аз не знам и зависи изцяло от вас. Госпожа Егле зададе въпрос за економиката и етичните аспекти. Когато Европа поема ангажименти към Азия, няма нужда да игнорира тези терми. Аз винаги бих препоръчал да кажете това, което мислите, да кажете това, което е важно за вас, но също така да сте готови да изслушате какво ще ви каже от срещната страна. В сферата на човешките права да видите какви са, какви са проблемите, които поставя Азия. Те са по-различни от това, което вижда Европа. За мен е важно вие да кажете какво е важно за вас, но също така и да и слушате от срещната страна, да видите каква е нейната ситуация. Що се отнася до а, а, сигурността а, има а, а, много успешни примери за участие на Европейския съюз в мисии а, в Азия и това би било нещо, което би могло да се повтори в друга сфера, но нека правителствата да решат дали и къде това ще е подходящо. И последното, което искам да кажа, а, е във връзка с партньорския натиск в Азия. Със сигурност този натиск играе важна роля. Мисля, че така и в Европейския съюз. Мисля, че в нашата група, групата на европейците, ние се, си упражняваме влияние в една или друга посока. Мисля, че по същия начин стоят нещата и в Азия.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 когато поемам ангажименти в Азия, да видим кои са, кои са хората, които искаме да подкрепим и да ги попитаме от какъв вид подкрепа те имат нужда и биха, биха поискали, а не да излизаме със собствена програма с неща, които ние смятаме за важни. Смятам, че наистина е много по-добре да се води диалог. Благодаря. Сега продължаваме по програма с последните три оратори. Господин Джонатан Хосланг, е, изследовател от Брюксовски институт за съвременни китайски изследвания, доктор Клара Портела – е професор по политически науки в е, е, Сингапурския университет и професор Юрген е, Руланд е, от университета в Фрайбург. Добре дошли. Господин Хослак има думата. Just a suggestion is perhaps to change the order of it. Dr. Portella. Yeah, okay. Were you flew in all the way? From... Искате ли да сменим реда, тъй като вие долетяхте чак от Сингапур? Би било жалко да няма време за вас. Така че аз предлагам тя да започне, защото аз просто се качих на метрото за няколко спирки, за да дойда до тук. И би било наистина жалко, ако не ни достигне времето. Много благодаря за тази любезна покана но все пак разполагаме с още половин час и все пак е ваш ред. Добре, тогава ще се постарая да бъда максимално кратък. Три момента имах в общата си презентация. Елементи, които обвързват Европейския съюз с АСЕАН. И също така давах сметка за това как гледат двете страни една на друга, къде се намираме в тези взаимоотношения. Може би бих могъл просто да прескоча всичко това и да дам някои препоръки за заздравяване на партньорството. Както може да прочетете и в доклада, който предполагам е, е разпространен в тази зала. Основният ми довод е, че би следвало действително да заздравим взаимоотношенията с АСЕАН. Това е едно решимо партньорство, решително партньорство, но то не е, е чак толкова видимо. Много от ораторите вече казаха, че междурегионалното взаимодействие е изключително важно има мотивация за това, за задълбочаване на връзките. Много от изказалите се също засегнаха геополитическите интереси, които има Европейския съюз за заздравяване на интеграцията в АСЕАН. В моя доклад аз казвам, че не е чак толкова просто. И що се отнася до задълбочаване на взаимодействието, е изключително важно за Европейския съюз не е само да продължава да разширява партньорството с АСЕАН, не е дори само да има нов кръг от обмен, но на първо място много трезво да прецени къде са интересите ни и също така как можем да имаме лошо влияние. Вече много обмен се извършва между двете страни, но трябва да се опитаме да го направим по-ефикасен. И така в доклада аз предлагам на първо място да има ясни приоритети. И що се отнася до сигурността, мисля, че взаимоотношението между АСЕАН и Европейския съюз е, трябва да бъде ясно разпределено като задачи. Както казах и по-рано, не смятам, че е много полезно, също така и не е нужно за Европейския съюз да се опитва да се превръща в един пълноправен участник в сигурността в региона, но наистина би било полезно да има сигурност за всички, които са в региона от други региони и по този начин да се изгражда едно такова положително влияние. Що се отнася до економическите отношение трябва наистина много а, внимателно да решим какво си пожелаваме. Да, наистина трябва да се заздравят, да има нови пътища за економически обмен, но също така трябва да бъдем и много наясно за въздействието, което това може да окаже върху някои от по-слабите членове. Напоследък едно проучване от DigiTrade от 2010, ако не се лъжа, казва ясно, че ползите за по-слабите членове на АСЕАН от либерализацията на търговията с Европейския съюз, може би няма да са кой знае колко съществени, така че трябва наистина да имаме предвид и това в взаимоотношенията с АСЕАН, много по-конкретна и адаптирана политика в економическо отношение трябва да целим. По-нататък една област – от която, в която и едните и другите имат загриженост, е урбанизацията. Това е предизвикателство, пред кое, кое, което е изправен региона на Юго-Источна Азия и е област, която наистина можем да обединим позицията си. Основно предизвикателство също така е да се подобри координацията на първо място има голяма роля за службата за външни дейности, според мен. А, от а, своите разговори с дипломатите от региона а, долових доста скептицизъм по отношение на Европейската служба за външна дейност. Основната добавена стойност в тези отношения трябва да бъде а, да се подобри координацията между заинтересованите страни и държавите членки преди да се предлагат нови инициативи. На второ място, преди Министерската среща с АСЕАН, смятам, че Европейската служба може да направи много повече, за да се хармонизира дневния ред, интересите и също така изразяваното държавите членки. И на трето място, нещо много важно, което вече се спомена, много важни е, програми имаме с АСЕАН за регионалната интеграция, мастер плана, общия план за свързаност, е, за който иска да допренесе Европейския съюз, както сме се ангажили с тази задача, но за да проработят нещата, смятам, че трябва да има много сериозни усилия за координация на 27-те, скоро 28 държави членки. В моят доклад а, съм споменал сигурността, а, инвестициите и други, но с оглед на ограниченията в а, времето ще ги прескоча и ще стигна директно до заключението. Ключа, тайната за изграждане на пост здраво партньорство с Азия е ефикасност. Не е обхват и размер, а става въпрос за ефикасност а, на изпълняването на това, което вече фигурира в нашия дневен ред. Благодаря. Наистина бяхте кратък. Доктор Клара Портела има думата. Благодаря ви. Ще можете да следвате презентацията ми, защото тя сега се зарежда на компютъра. Възнамерявам много накратко да направя обзор на тези тенденции в АСЕАН, които са най-релевантни за бъдещото сътрудничество между АСЕАН и Европейския съюз. Зная, че няма много време. Първо, происход и еволюция на организацията. Първоначално АСЕАН не е създадена като интеграционен проект. И економическата интеграция започна в началото на 90-те години и най-характерният аспект е модус операнди в случая, който е доста различен от начина на функциониране на Европейския съюз. И често пъти го характеризират като асеановски начин. Пълно зачитане на суверенитета – е, решенията се вземат изцяло на междуправителствено е, равнище. Основните методи за приемане на решения са консенсус и консултация. Не се допуска публична критика срещу други държави членки. Основният пробив в организацията е, настъпи през 2007 година, когато бе приета хартата на АСЕАН – Стремежът бе организацията в по-голяма степен да стъпи върху някакви норми, върху правила, да придобие юридическа правоспособност и бе решено да се създадат три общности, за които ще говоря след малко. А всъщност подписването на хартата на АСЕАН е края гален камък в развитието на а, организацията. Е, абсолютно безпредседентна стъпка в сравнение с предходното развитие на е, тази организация. Все още няма парламент. АСЕАН няма парламентарно измерение, е, но така наречения асеански начин, асеански път се запазва съгласно хартата. Що се отнася до трите общности? известен напредък е, е постигнат по отношение на всяка от тях. Трите общности там са много различни от тези в Европейския съюз. Първата е обществено-културната общност, втората е, е общността по политика и сигурност и третата е економическата общност. Економическата общност може би в най-голяма степен може да бъде успоредена на е, първия стълб на Европейския съюз преди време. При обществено-културната общност много характерно е, че бе създаден орган за защита на правата на човека. И аз съм отбелязала в доклада си, че има засилено сътрудничество между някои членове на АСЕАН, въпреки че не всички участват пълноценно в този тип сътрудничество. А, така е при правата на човека с Индонезия, Филипините и Тайланд. Аналогично се развиват нещата и а, при сигурността. В борбата с пиратството а, има разширено сътрудничество между отделни членове на АСЕАН. Много е, интересно е, е че тук е, се заимства сякаш идеята за разширено сътрудничество, която дълго време бе разисквана в Европейския съюз и накрая е, всъщност проникна в почти всички негови сфери. Сега, накратко за е, предизвикателствата в момента. В миналото разнообразието и много големите економически е, разлики е, характеризираха членовете на АСЕАН. на Това все още остава трудност за по-нататъчното сътрудничество. В известен смисъл напредъкът се спъва от политическа нестабилност в някои държави членки на АСЕАН. Сега обаче основната трудност може да бъде изведена като разделителното отражение, разделителният ефект на економическото и политическо доминиране на Китай върху АСЕАН, особено във връзка с споровете за Южно-Китайско море. Е, това въжи най-вече в отношенията с Виетнам и Филипините. Освен това, расте международната тежест на е, Индонезия, поради което някои членове на АСЕАН смятат, е, че тази страна ще изгуби интерес към АСЕАН поради така събуждането на националистическите чувства. И това може да се окаже е, едно предизвикателство пред е, центростремителните сили в АСЕАН. Що се отнася до външните отношения, АСЕАН е много открита организация. Е, тя има доста споразумения и всъщност форуми за сътрудничество много добре успя да се установи като център на форума за общуване с Европейския съюз. И ето му последен диапозитив. Каква роля може да изпълнява Европейският съюз? Сега тук също сме изправени пред един проект за регионална интеграция, твърде различен по характера си обаче от този в Европейския съюз. Първо, Европейския съюз може да подпомага центростремителността в АСЕАН, защото Поначало Европейският съюз проявява интерес към укрепване на многостранността и на върховенството на закона. На второ място не бива да се забравя, че дълго време Европейският съюз е отпускал помощи за интеграцията. Тази роля вече не е основно основна предпоставка, защото се умножиха други структури и форуми, които проявяват същия интерес. И затова Европейският съюз сега трябва да търси нови форми на сътрудничество и области на сътрудничество с ЕАН, където може да допринесе значително за някаква промяна. Значи, по отношение на помощта за интеграцията, може да се е, мисли е, за по- е, сериозно ангажиране на Европейския съюз в утвърждаване на е, решение на конфликта в Миянмар, подпомагане на реформите, на намирането на път за тях. Европейският съюз може да играе много полезна роля в облегчаване, снижаване и дори преодоляване на част от напреженията. И освен това може е, да споделя своя опит Европейския съюз с е, решаване на териториални спорове. Е, това е ставало на територията на Европа в миналото, като по този начин подпомогне намирането на решение за, юго, за Южно-Китайско море. Благодаря много за това, че ме изслушахте. Благодаря. Сега професор Юрген Руле, следващият ни оратор. Mr. Secretary General, Deputy благодаря, уважаеми дами и господа, уважаеми членове на парламента. В региона на сега, след финансовата криза започнаха реформи и се поставиха амбициозни цели за постигане на общност до 2015 година и създаване на ефективни организации, които поставят хората в центъра на своята работа. Бяха големи също така и нормативни промени, защото хартата на АСЕАН предвиди върховенството на закона, човешките права и заобщо някой от е, постави на нормативна основа някои от целите на организацията. Хартата на АСЕАН е, беше е, много важна стъпка в развитието на организацията, въпреки разочарованието на някои наблюдатели. Тя пред, е, обещава повече права на гражданите, отколкото когато и да било е, до сега, например, по отношение на човешките права, съществува комисия на АСЕАН за защита на правата на жените и е, на децата. Декларацията на АСЕАН за правата на човека е, е, утвърждава всички политически и граждански права, залегнали и в Декларацията на ООН за правата на човека, плюс е, редица социални, културни е, права. А, и сега тук идва голямото но, тъй като а, а, има редица недостатъци на тези а, реформи. Една част от критиките, които се отправят е, че а, тези права са много силно основани на контекста. Така, например, по отношение на човешките права трябва да се има предвид специфичния културен, религиозен, економически е, е, контекст, който би могъл да обоснове нарушаването на някои човешки е, е, права и те бяха използвани в миналото като инструменти от управляващите за нарушаване на човешките права. Декларацията за правата на човека е, е, залага трите основни човешки права. Няма нищо лошо в това, но е, много често трите поколения документи на АСЕАН поставят акцента върху груповите колективни човешки е, права е, и почитават общностните традиции на региона, което буди подозрението на неправителствените организации е, които знаят, че тези общностни традиции много често са били използвани за нарушаване на същите тези човешки права. Второ, някои и твърдят, че Междуправителствената комисия за човешките правителства на е, АСЕАН просто насърчава спазването без да го гарантира, спазването на човешките права без да го гарантира. без е, да се предвижда възможността за преглед на ситуацията, получаване на жалби и сигнали от гражданите или неправителствените организации. Всичко това е, не е част е, от дейността на този орган за човешките права. Трето, някои правни двусмислия – например, препратките към хартата на ОНЕ към правата на човека поставя акцент върху националния суверенитет, което би могло да е, противоречи е, на поемането на отговорност защита на човешките е, права. Четвърто, четвърта критика е необвързващия характер на този е, е документ, е, е, няма никаква институция, към която хората да се обърнат, ако техните права бъдат е, нарушени Е, и ако страните членки не се придържат към хартата, няма такъв механизъм за. Е, е, жертвите е, на нарушените човешки е, права. Други критици критикуват тайния характер на една част от законодателството връзка с тази декларация. И съвсем накратко ще кажа, че че по отношение на режима за регистрация на организации за човешките права, напомня на режимите, авторитарните режими в някои държави в през 60-те до 90-те години. Тоест, е, този проект незадължително цели участието на правителствените организации в взимането на е, е, решение. На национално равнище правителствата на отделните държави са натоварени с изпълнението на този е, документ, сега на е междуправителствена организация и е, националните правителства са онези, които отговарят за правоприлагането и изпълнението на решенията. Аз не бих искал да спирам много на широко върху този въпрос, тъй като картината е доста пъстра, разликите между държавите са доста големи и няма да мога да ги обхвана в тази презентация. Ще спомена само някои и неща, например нежеланието за присъединяването към Международната декларацията за правата на е, човека. 37% е, от държавите са подписали тази декларация. Конституционните гаранции в повечето случаи са на лице. Те утвърждават някои индивидуални и космополитни човешки права, но някои економически и социални права не са гарантирани. В Конституцията обаче липсват някои права, например по отношение на смъртното наказание, равнопоставността на половете и така нататък. По-голяма загриженост буди е, е, факта, че е, Конституциите и законодателството са такива, че биха могли да ограничат правата на гражданите. In revised in some um, cases, but um, are still there to a certain um, extent. Um, the judiciary, judiciary съдебните системи също будят безпокойство. Ще изтъкна ролята на Индонезийския конституционен съд, който, за който наблюдателите смятат, че е свободен от корупция и работи до голяма степен автономно, автономно взима своите решения. полицията е, е проблем, тъй като много често заплатите са ниски, реформите в е, сектора на сигурността са още не са достатъчно напреднали. Тук ще спра. Е, Що се отнася до политиката на Европейския съюз, аз нямам нищо против досегашните е, политики, обвързани с материални е, санкции. Не смятам, че тези политики могат да продължат да работят, тъй като държавите от АСЕАН са доста развити междувременно. Аз бих е, предпочел да се използва желанието за повишаване на репутацията на държавите от Азиан в международен план. Защото много изследвания смятат, че това е основна движеща си, основен мотив на държавите от АСЕАН. спирам на това място. Бих могъл да кажа няколко думи и за междупарламентарното сътрудничество, но ще оставя това за дискусията. Имаме наистина много малко време. Извинявайте, че трябва да бъда толкова строг, но трябва наистина да спазим предвиденото време. Господин Мендес Деваля и Яна Гомеш имате думата за две минути, не повече, защото трябва да дадем думата на колегата Бютикофър, който е докладчик. Имах минало време два въпроса или две части от един въпрос, така че ще се огранича и ще задам само 50% от запълнуването към всички от панелистите. Представете си, че са в Европа след срещата с, между американския и китайския президент. И политик, журналист в Европа може да зададе въпрос, подобен на този, който аз сега ще задам. Каква е реакцията на Европейския съюз? Каква е реакцията спрямо срещата между двамата президенти? А, разбира се, има различия, но има известно съчетаване на нашите позиции. Този а, въпрос можем да зададем и днес. Подобно, подобен въпрос а, можем ли да зададем каква е реакцията на АСЕАН или ще трябва да се зададе въпроса каква е реакцията на тази или тази държава. Има ли подобна кохезия, подобно сближаване в позициите на тези държави? Знаете, че в Европа можем да зададем въпроса към комисията или в съвета. Край, господин председател. Това е. Госпожо Гомес, моля ви бързо. Един бърз, бърз коментар след казаното от господин Гьобелс и на свой ред казаното от другите. Смятам, че напрежението, натиска от връзниците или партньорите работи единствено а, по отношение на гражданските права, ако има и друго, а, друг натиск. Това върви в двете посоки. Ако има повече натиск, а, и от Азия, да речем, по отношение на Унгария за човешките права или пък економическата е, криза, как ние не можем да се справим с тази економическа криза. Въпросите, най-вече за господин е, Джонатан Холстек, който е експерт в региона. Преди това аз попитах, може ли АСЕАН да направи а, е, нещо значително, което да промени а, политическите напрежения в източно-китайските морета и най-вече отношенията Китай-Япония. И накрая към господин Руланд, професор Руланд, на мен ми хареса това как започнахте какви са въздействията на кризата, финансовата криза, последиците от една друга финансова криза, коя, които идват а, всъщност като причина за някои от промените в някои от азиатските държави, Индонезия по-конкретно. А сега имаме среща на Г8, Индонезия е член на Г20, имаше и в Петербург среща за финансовите престъпления. Ние като АСЕАН и Европейски съюз сътрудничим ли, ли си по тази тема, тъй като смятам, че това може да има много сериозно а, въздействие. Чудесно, госпожо Гомес, казва председателят. А, ясни отговори сега. Имаме 5 минути за тях, тъй като искам да оставя време за заключение от страна на докладчика. А, отговора на въпроса към мен е много кратък. Кой иска да отговори? Заповядайте. Аз ще дам думата на моите колеги заради липсата на време. Страхувам се, че отговора е не. Ние изучавахме а, поведението на АСЕАН в различните международни организации. Интересното е, че има много сериозна трудност за създаване на сближеност в тези форуми. Особено Китай е много разделителен фактор. Особено в последните години, последната срещна високо равнище в Камбоджа, а, министерската среща в, през юли, наистина а, предизвика такова различие. Имаше много сериозна степен на различие, макар след това да имаше и опити да се а, приближат тези позиции. Съвсем накратко по въпроса на госпожа Гомес. Да, аз е много важен много важно действащо лице за сигурността в региона, особено по отношение на Южно-Китайско море и това не е достатъчно обаче а, има засилени действия, но а, те не са винаги лесни и не съм сигурен какво ще се получи накрая, дали ще остане един а, солиден а, фактор или не. И в, в заключение много важно е за Европейския съюз да а, има партньорства с всички а, страни, със Съединените щати, държавите от АСЕАН, за да предотвратим втория сценарий. Благодаря, господин Бутикофер. Имате думата за заключение. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на всички оратори за изключително стойностните изказвания. Нека направя само няколко бележки. На първо място, наистина вярвам, че ако искаме добри взаимоотношения между две страни, няма как да си представим едната страна да бъде учителя, а другата да бъде ученика. Трябва да има взаимност на ученето едни от други. В този контекст аз приветствам казаното, че от заместник генералния секретар за новата свободна зона, за която работите. Това е общо усилие, което ние бихме могли да направим и на нашия континент. На второ място, ясно е, че Европейския съюз трябва да засили дейността си по отношение на АСЕАН и региона, но това вече започва. Искам да го подчертая, тъй като фактът, че за първи път, както беше казано, а, имаме много високо участие в срещите Шангрила, това е много показателно. Също така съм съгласен с а, тези, които казаха, че от една страна трябва да засилим взаимодействието, от друга страна трябва държавите членки да не а, заместват общите усилия, а да ги а, съчетават заедно. Третия момент е свързан с взаимоотношенията, центрирани върху хората. Смятам, че ако искаме добро сближ... сближаване в една такава организация, в такава асоциация от толкова голям мащаб, Отношенията между хората са от най-голямо значение. Видяхме го в Европа, когато стане въпрос дали хората, гражданите подкрепят проекта, тогава става трудно а, и обрисуването на едно солидно европейско бъдеще. Ето защо взаимодействията между хората, взаимоотношенията между хората, връзката човек с човек е изключително важна. И накрая господин Руланд и а, професор Руланд, професор, професор Портела и професор Холслак а, идентифицираха нови приоритети и тримата, по които можем да работим и смятам, че всички те могат да бъдат оценени в хода на подготовката на доклада на тази комисия за укрепване на взаимоотношенията между АСЕАН и Европейския съюз. Смятам, че беше много осмислено нашето изкустване, е, изслушване и искам да благодаря и на председателя, и на нашите оратори за е, присъствието и на е, заместник генералния секретар. Благодаря на всички. Благодаря за вашите изказвания. И сега преминаваме към следващата тема. Представяне на проучвания на тема участието на салафистите и лахабистите в подкрепата и доставката на оръжие на бунтовнически групи по света и финансовата подкрепа на салафистите-лахабистите към образователни, социални и религиозни институции. Colleagues, we turn to the presentation of the two studies. Колеги, преминаваме към представяне на двете проучвания, свързани с салафизма и лахабизма, които имат отношение към предстоящия доклад в комисията АФЕТ на Ана Гомеш за е, също така е, отношенията между Европейския съюз, е, източната част на Африка и Близкия изток. Първото проучване от финансова подкрепа на салафистите и ухабистите за образователни, социални и религиозни институции, а другото проучване на тема участие на салафистите и лахабистите в подкрепата и доставката на оръжие на бунтовнически групи по света. Най-напред господин Ласимора и на Клод Моники е, от е, Европейския е, център за стратегическа сигурност в Брюксел. Добре дошли на всички, заповядайте. Qui est-ce qui veut être le premier Monsieur Rassimora, vous avez la parole. И, и Господин Расимал, добър ден, госпожи и господа. Аз ще се опитам да резюмирам е, във времето, което ми е отредено, е, нашето проучване за финансовата подкрепа на салафистите и лахабистите е, за образователни, социални и религиозни институции. Най-напред, нашият екип е, изхожда от е, принципа, че трябва да се разграничават салафизъм и лахабизъм. И също така е, сме се опитали да ограничим е, е пределите на проучването е, върху салафистския лагер. Лахабизмът е пряко свързан с политическа власт, с режим в Саудитска Арабия. Това е много съществена разлика. Докато е, салафистката галактика често пъти и е независима от политическата власт. Също така, е, много внимателно е, разграничихме е, салафисти, които не са ангажирани политически и такива, които имат и известна политическа ангажираност, поради което могат да изпаднат в политическо насилие. Има също и друг елемент, който ни се стори много важен, а именно да проучим динамиката на тази финансова подкрепа на салафистите и лахабистите за образователните, социалните и религиозните мрежи, като се разграничат, диференцират а, страните, в които се извършва такова активно финансиране. А, като европейски пример избрахме Босна. А, след арабската пролет също избрахме Египет и Тунис, които ни се сториха много важни примери, позволяващи да иллюстрираме подхода си. Избрахме Пакистана, защото, Пакистан, защото страната е, е гранична и от 79-та година е съсед на Афганистанската война. И избрахме и Индонезия, тъй като там има нововъзникваща економическа мощ и е, ми се струва, че тя скоро ще се превърне в велика сила на азиатския континент. По отношение на Египет. Констатирахме, че салафизмът е, твърде отскоро присъства на политическата е, сцена. Е, той спеч... Неговата победа на политическата сцена при последните избори беше изненада за голяма част от наблюдателите, защото 125 места получиха салафистите в различните партии в египетския парламент и те се оказаха основен конкурент на партията на мусулманските братия. Основното за египетско салафийско движение съществува от 1926 година. Никога не е участвало в изборите, отказва да се занимава с политика. Доктрината му е, повелява е, на членовете на движението да се изолират от всякакъв политически живот. И е, тук това е принцип често срещан в салафистските движения. Политиката може да раздели в Египет Лаума бяха разделени. По движението на вярващите беше разделено. Това е нещо, което наблюдаваме повече от 50 години. Забелязваме сега в египетския салафизъм фундаментална промяна след смъртта на президента Насър и провала на политиката му в Египет, е, виждаме е, едно откриване към е, западния свят, към Съединените щати и към общуване с други движения. При Ануар Садат Египет за първи път подписа двустранно споразумение защото от този много важно споразумение, защото от там нататък се наблюдават два потока. Египетски студенти, които а, отиват в Саудитска Арабия, другата страна по споразумението, за да се учат в радикален ислям. Това е свързано с най-традиционните структури за преподаване на сунизма в Египет и в Саудитска Арабия. Тези е, студенти, е, които отиват в Саудитска Арабия, се обучават в много твърд ислям, връщат се и се превр... Е, в страната си и се превръщат е, в говорители на финансиращи организации от Саудитска Арабия, които е, отпускат е, средства за религиозни училища, социални институции и някои джамии. И фактически при връщането на първото поколение египетски студенти заминали да учат в Саудитска Арабия, се оказваме в положение много близко до стратегията, изпълнявана от техните конкуренти, мисюлмански братия. А именно, те се обират, обират върху една социална мрежа, мрежа от благотворителни институции, за да постигат политически цели. Очудващ е резултатът, защото не намерихме следи от политически анализ в който да се казва, че след първите президентски избори в Египет след революцията, движението на салафистите има потенциал да се превърне в първа опозиционна сила. Какво ще рече това от гледна точка на политика? Мисля, че е малко рано да се правят изводи, тъй като е, е трудно да се предвиди какви е, ще бъдат съюзите или конфликтите, които биха могли е, да възникнат е, в дългосрочен план между салафистите и мисиоманските братя. Вие виждате, че в момента тенденцията е към опозиция, но не се знае до кога ще продължи това и във всички случаи продължава а, финансирането на а, салафистските мрежи в Египет. И винаги той идва от Саудитска Арабия. Значи тук има политическа стратегия от страна на Саудитска Арабия, която се а, конкурира с други страни, много по-близки до мусулмански братия, Катар, например. И виждате, че в Египет се развива такава конкуренция, а се развива и на други места откъдето проистича, впрочем, и трагедията в Сирия. Сега за Тунис. Там ситуацията малко напомня тази в Египет. За първи път бе извършено отстраняване на салафистите от бившия режим на Бенали. И е, след това се оформи една идея, която често присъства в отношенията в региона, в смисъл, е, че е, салафистите не са истинска политическа сила, в кавички казано, и е, че може да се приложи принципа разделя и владей визави мисюлмански братя е, е, партията Надал е, е, не, е аналог на мисюлмански братя в Тунис. Смяташе се, че Бенали е, ще е, позволи движение към Саудитска Арабия на представители на различните е, салафистки е, движения, е, което означава, е, макар и под повече контрол, е, същата схема както в Египет. Връщане на хората в Тунис с финансиране от Саудитска Арабия. Е, е, и е, сближаване, както в целия близък е, изток, едно сближаване между салафистите и мисюлмански братя. Като мисюлмански братя, разбира се, оперират под различни наименования в различните страни. значи, салафистите, когато се върнат с финансиране от Саудитска Арабия, ще бъдат поставени при много по-съпроводени с насилие условия, отколкото днес в Египет. Манифестациите, ежедневните отклонения, които виждаме в Тунис вече, започнаха с контрола за спазване на добрите нрави, който се упражнява на различни места в страната. Това сътворение на салафистското движение е не на надал. И за това смятам, че има конкуренция между двете движения, които която е предпоставка за радикализация на салафистското движение с пари от Саудитска Арабия. Босна. Случаят там е различен. Лахабизмът е, има твърде ограничена статистическа опора в населението. Смята се, че е, в момента има 3000 души, които споделят изцяло или от части е, идеите на салафистското движение в Босна, при положение, че 1 400 хиляди са мисюлманите в Босна. Тоест, тук няма реална имплантация на салафизма. Е, в Европа сме, но пак при аналогична хипотеза. Има е, същата стратегия на внос на салафизъм е, след войната в бивша Югославия има финансиране от цяла поредица страни на милиции и милиционерски части, които да подкрепят босненците в борбата им срещу сръбската армия. И също така се очертава конкуренция, съревнование, каквото виждаме в Близкия изток. Иран, е, Иранската република, е, доставя оръжие на сунитското е, движение, а Саудитска Арабия се противопоставя и казва, вижте, това е запазена територия. И се опитва да изпраща много с крупни суми. Само последната година около 350 милиона долара пряко преведени средства, както и средства преведени в натура. Има също от Обединени арабски емиства и от Катар скромни постъпления. Всичко това е, в един е, доста страшен контекст, контекста на е, войната довела до разпадането на бивша Югославия, след като за да, и се прави за това след подписването на мирните споразумения да съществува една първа мрежа от воинстващо настроени лица. Също така се създават институции за образование, хуманитарни благотворителни институции, създават се джами и се финансират училищни програми. Това са познати схеми априори, това не създава проблеми, доколкото може да се смята, че Саудитска Арабия в Босна не успяла да се имплантира. Босна е, е европейска територия и все още устоява на настъпването на лабитската доктрина на своя територия. Но все пак тенденциите са обезпокоителни, тъй като европейските разузнавателни служби и служби за сигурност доста дейно свършиха в Босна, за да разбият терористичните мрежи. Когато има финансиране от Саудитска Арабия, се вижда от 2005 година, че всъщност има използване на тези институции за терористични цели. Следователно, тук ситуацията също е извънредно сложна. В случая с Пакистан, естествено, и бих казал естествено, не, а до голяма степен изходната предпоставка е ангажимента на Пакистан по време на първата война в Афганистан със съветската инвазия от 79-та година. Аз естествено съм запознат с економиката и историята на региона, мисля, че ситуациите са сходни. Масовата финансова подкрепа от страна на Саудитска Арабия е съчетана е, с е, съучастническата помощ е, на пакистанската държава, тези саудитски средства се, създа, се използват за създаване на благотворителни организации и училища. Създаде се движение, наред така нареченото движение на Обанди, и там положението е много по-тежко, отколкото в Босна, Тунис или Египет тъй като тероризмът е ежедневие. Ежедневие също така са ежедневие заплахите за живота на малцинствата, започвайки с шиитите. В северната част на страната, паштунската зона и региона на Карачи са особено изложени на опасност. Тоест, тук се намираме пред движение, създадено по същия модел, създаващо мрежа от благотворителни организации, джами, използващо тези мрежи за пренасочване на средства към въоръжени групировки. Ситуацията е доста сложна и е, във всички случаи този е, вариант е, в е, Пакистан е, е доста отежнен. Е, остава Индонезия от нашите примери. Е, Слабитската е, т.е. лахабистката подкрепа е, не може да се подкрепи да се определи като подкрепа за създаването на салафистско движение. По-скоро е, там се подкрепят тъй наречените традиционни движения. Е, подобно на Пакистан. Е, ще видим, че да кажем в Пакистан, пакистанските власти приеха и може да се каже, че това е оправдано от гледна точка на демокрация пакистанските власти приеха всички течения на основата на Корана стига те да не се занимават с тероризъм или с нелегална дейност. Но е, виждаме, е, че е, това не доведе до желания резултат. Е, и затова съвсем бързичко сега преминавам към заключенията. Това, което в проучването ни направи най-голямо впечатление е следното. Има класически предразсъдък към едно изключително традиционно движение и неговите опити да се приспособи към сегашната действителност. Логиката на салафистите и охабистите показва, че тяхната система е изключително пластична и те могат е, да използват всяка политическа ситуация, така че широко да им бъдат е, разтворени вратите. Е, Клод Монике ще продължи ще ви запознае с това, което става в днешно време в Северна Африка. И за да не прекрачвам прекалено много пределите на времето си, сега спирам. Благодаря. Сега давам думата на господин Монике. Благодаря, господин председателю. Не исках а, да се спирам на развитието на всяка страна по-отделно и на развитието на салафистите и лахабистите и на подкрепата им за терористите и бунтовническите групи. А по-скоро исках да поставя нещата в контекст с две думи. Откъде идва салафизмът? Къде се намира днес и на къде върви? Това, което трябва да се разбере, е, че в модерната си форма салафизмът с насилствена ориентация, военният салафизъм, се появи през 60-те и 70-те години в Северна Африка и в Близкия изток. Най-вече в Египет. В края на 70-те и началото на 80-те години имаше поредица от атаки на много високо ниво срещу туристи, преди всичко и разбира се, Ануар Ел Садат беше убит на 6 октомври 1981 година. Целта на този тероризъм беше нещо като възстание. Имаше десетки атаки на, в много региони, на много високо ниво. Хиляди хора участваха. И е, всъщност е, тук е, се очерта една много ясна стратегия. Фронтално да се атакува правителството, държавата Египет, по две причини. Първо, защото салафистите смятаха, че египетското правителство не е легитимно, тъй като не прилага шевията и не отговаря на а, модела на управление на държава, валиден за салафистите. И второ, защото Египет е, е поразен от а, страшен грях, а именно мира с Израел и а, от споразумението между Телавив, Иерусалим и а, а, Кайро. Е, договореностите между тях. Значи, е, идеята беше Египет да бъде поставен на колене по два начина. Първо, е, чрез военни действия, като се убие президента, като се подчини полицията, армията, но и също така на второ място да се порази туризмът, който беше основен източник на доходи за това правителство на Египет. Е, салафизмът е, в Египет беше е, победен, след това се прехвърли в Алжир. Много интересно е как пристига в Алжир. Там се вижда една стратегия, която се повтаря през годините. Пристига включително чрез египетски преподаватели – изпратени а, от а, а, египетското правителство, което иска да се отърве от тях. И а, те преподават арабски език, защото алжирското правителство а, след а, независимостта 1962 година предприема курс към арабизация на страната. Там, разбира се, много по-трагични бяха последиците, отколкото в Египет, защото след анулирането на изборите в края на 80-те години се стигна до гражданска война, която доведе до 200 хиляди убити. И затова Алжир, може би, е, е най-убийствената проява на салфийското движение в цялата му история. Сега, има ли а, неуспехи? Да, но това става там, където не е така видим салафизмът тези провали са, се наблюдават навсякъде, където в Близки изток салафистите са активни. До един момент, който е важен, а именно през 79-та година съветската инвазия на Афганистан. Съветската инвазия е добре познат епизод. Съпротивата привлече в Афганистан десетки хиляди доброволци от Пакистан, от Саудитска Арабия, от Алжир, от мисюлманските страни, някои от тях дори от Европа и от САЩ и от Азия, които се групират в различни организации, повече или по-малко свързани с салафизма. Някои от тях не, са свързани по този начин, а просто бяха групи за съпротива на съветската инвазия. Там имаше Осама Бен Ладен а, и Ал-Кайда. 85-6-89 година възниква това движение и то показва, че всъщност съветската инвазия на Афганистан е решаваща за салафизма в днешно време. Бен Ладен и е, е, шефът на Алкайда е, в последствие след смъртта е, на е, Бен Ладен е, дадоха на салафистското движение три неща. Първо, политическа цел. Обединяване. Казва се простичко. Десетки години се борите срещу местните управи, които ви потискат и всеки път а, ви бият. Следователно, трябва да се обедините. Второ и по-важно стратегия. А, спрете да се изчерпвате в а, местни атаки, а се насочете към далечните врагове. Сега се прави вече разлика между близките врагове, правителството, което искам да сваля в своята страна, но и далечните врагове, чуждите страни, главно САЩ и европейските държави, които подкрепят, финансират, въоръжават, обучават армията на моето правителство и поддържат дипломатически е, представителства. Значи, е, тази, с тази е, стратегия на борба срещу е, далечния враг, САЩ и европейските страни могат да се откажат да подкрепят моето правителство и тогава аз ще остана сам да се справям с него. Третото, което получи салафистското движение, беше повече видимост, повече средства, повече пропаганда и разбира се изграждане на мрежи така се изгради организация, малко се е, смениха методите, е, е, хората, алжирци правят атентати за египтяните, египетяните се борят с хора от други националности. И един пример ще дам, който не е на бунт, а 98 година имаше атентат по време на футболната купа във Франция. Ал-Кайда изпрати терористи в Париж. това, което оставаше от алжирските сили все още, участваше в този атентат и се бяха привлечени мароканци, живеещи в Брюксел, за да подготвят атентата. Благодарение на френските разузнавателни служби, обаче и на правосъдната система, тези атентати бяха разкрити преди осъществяването им. Значи този троен принос на Бин Ладен, политическа цел, стратегия и промяна на регрупирането и на средствата и методите – доведоха до една мундиализация, глобализация на движението на салафистите. Естествено, след 11 септември 2001 година нещата много се промениха. Това беше върховата точка на салафистското движение. И се премина по-нататък към атаката, международната атака в Афганистан на 15 октомври, от което последва дисперсия на бойците на салафистите. Това е втората голяма трансформация. Дисперсия, разпръскване, нещо като франчайзинг в различните страни. Значи е, няма една организация, която е носител на салафистското движение, а се опира то вече и върху местни организации. Като разбира се, Днес има 12 до 14 движения, които, дават, които са лоялни към Алкайда и всъщност глобализират движението. АКМИ в Северна Африка и Сахел, КАП, Алшаба, Джемай Самир в Юго-Источна Азия. Наистина има една дозина организации с различна големина. Те оперират на базата на клетки, включително в Съединените щати и в Европа. Този франчайзинг ще помогне на движението Алкайда да оцелее, тъй като от септември и октомври 2001 година организацията изгуби голяма част от хората си. Голяма част от тях останаха в Пакистан. И тези, които са в Пакистан, имат възможност да финансират партизански движения и оказват всякаква подкрепа на клетките другаде. И след това се премине към а, а, третия етап глобализацията на джихада. А, нямам а, време за да се спра. А, се спра подробно, но пример за това са опитите за атентати и атентатите в Европа през последните 12 месеца. Значи това е нов жизненно важен етап а, на салафизма. А, или а, ще има провал, или а, ще има вътрешно сплотяване. Значи а, Сирия е едно от а, проявленията на тези конфликти и а, конфликта в Сахел също. Значи, а, в зависимост от това какво ще стане в Сирия и в Сахел, или ще се разшири още повече салафизма и ще може да стане още по-опазен, или ще завърши с пълен провал. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Гомеш е първата в моя списък. Заповядайте, госпожа. Je voudrais Euh, Благодаря. Много интересно. Е, изключително много информация ни предложихте. Е, но аз проявявам интерес към темата и искам да ви попитам. Най-напред. Господин Расимора, вие много говорихте за Саудитска Арабия. Саудитска Арабия като държава представлява набор от институции, лица, групи, вероисповедания, т.е. различни религиозни течения в Саудитска Арабия. Зная, че посланникът е тук и слуша. Многократно съм съм чувала думи като вашите, и е, ни се е, казва да се направи разгриче, разграничение между това и онова. Вие как разграничавате нещата? Е, според това дали са се променили или не са се променили нещата в Саудитска Арабия, защото Саудитска Арабия все пак е, също беше обект, мишена на голяма част от терористичните действия. Е, да кажем, е, последната мишена на Алкайда, нали така? Е, Друг въпрос имам във връзка с съвременните форми, очертани от вас, господин Монике. Вие казахте, важни са конфликтите в Сахел и в Сирия. Как виждате връзката между АКМИ и в Северна Африка и Боко Харам в Нигерия, далеч на юг в Африка? Смятате ли, че те биха могли да се подчиняват почти на някакви племенни стремления? И, и как се съчетават, как се вписва племенното начало тук? И най-сетне, кой е най-ефикасният начин за нас да помогнем тъй, щото тези движения Е, да не се ползват е, с е, прием, с добър прием там, където се опитват да се инфилтрират. Ромиро Лопес. No. No, no. Gracias, presidente. Yo querría agradecer también el informe. Sí. И аз, иск... и аз искам да благодаря за презентациите. Имаме много въпроси, но винаги по тази тема са ни вълнували много въпроси. Според нас информацията, която ни дадохте, трябва още да бъде задълбочена в тази посока, която посоча на Гомеш а, а именно да се види какви са международните аспекти, защото винаги е много трудно да се види кой стои зад всичко това държавите, фундации, частни лица или други. Финансирането на тези международни организации много често представлява нелоялна конкуренция към нас, защото Европа предоставя помощ за развитие, а на практика в тези държави няма никакъв контрол на финансирането и всички средства изтичат за тероризма. А, наред с финансирането съществуват и други възможности за подпомагане. Трябва да се знае за кои точно университети, кои точно фундации става дума. доста общо очертахме нещата, а трябва да назовем конкретни неща, за да можем да изградим съвсем конкретно тясно сътрудничество, което действително да помогнем на страните. Разбира се, че трябва да се говори за жените в този контекст. Това много ми е важно, защото тези ултранационалисти нарушават не само о, о, наказателно-правните норми, но и е, всичко останали права, в това число и е правата на жените. Джон Марко има думата. Кирия Пройдер, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Γκόμες για την πρωτοβουλία. Госпожа Джанако, извинете. Благодаря на госпожа Гомаш за инициативата, която тя пое и покани двамата експерти да говорят днес пред нас. Вие споменахте ролята на Саудитска Арабия. Саудитска Арабия поддържа много тесни връзки с Западна Европа и аз се опасявам, че има много големи економически, търговски интереси заради е, залежите от петрол. Има слухове за Саудитска Арабия и то, че тя финансира терористичните групи. Е, а, и ги подпомага чрез а, образование. Също така е ясно, че тези терористични организации действат и чрез сферата на образованието и чрез благотворителни организации, чрез училища и университети. Смятате ли, че Европа в своето отношение към тези държави може да постави тези въпроси без да предизвиква твърде голяма загриженост и без тези държави да си помислят, че Европа се намесва в традициите на региона, тъй като това са все държави, които се позовават на традицията от типа на шарията, например. Затова искам да ви попитам, по какъв начин Европейския съюз може да постави всички въпроси, които има, без да предизвика проблеми? Благодаря. Три кратки въпроса във връзка с салфизма в Европа. Какъв точно е размера не стана ясно. Второ, какво бъдеще виждате между споразумен... за споразумението, което беше подписано и трети въпрос. Е, е, как изглежда бъдещето на салафизма? Благодаря. Последно има думата колегата Джъп. Е, имам два въпроса. Два въпроса, свързани с е, историята на Алкайда. С пред историята на Осама Бен Ладен, който отива от Саудитска Арабия в Сомалия, оттам в Афганистан. Искам да попитам какви според вас са връзките между лохабизма и салафизма. Те съществували ли са в миналото, били ли са по-тесни, отколкото са сега? Ето това ми е въпрос. Имате 5 минути. Всеки има по 5 минути. Има още един въпрос, очевидно, от господин Гжип. Тогава ще остане по-малко време за отговор. Добре, отказва се оратор. Може да отговорите, господин Расимора и господин Монеке. Нямаме никакво време, съжалявам. Аз ще бъда много бърз и кратък. Ще започна с въпроса на госпожа Гомеш и проблемите свързани с Саудитска Арабия. Съвсем ясно трябва да се каже, че нашия доклад не е, представлява упрекили обвинение към кралство Саудитска Арабия. Ситуацията в Близкия изток е много комплексна, с много конфликти, които дори не мога да изброя, с най-различни регионални сили, които представляват различни интереси. Това се отнася и за Саудитска Арабия, и за Турция, и за Катар. Напълно легитимно е, например, в войната в бивша Югославия босненската съпротива да е била подкрепена и финансирана. Подобна е ситуацията и сега. Това, което констатираме ние, е, че редовно а, е имало нахлуване на исляма в трети държави, масирано нахлуване, т.е. Е, студенти, които са учили в Саудитска Арабия, се връщат е, получили строго ислямско образование, е, след което е, нещата се осложняват, особено когато ситуациите са кризисни. А, и на място също така те заварват благотворителни мрежи, които се финансират от е, Саудитска Арабия. Вие засягате един много фундаментален а, въпрос. Когато западните сили установят наличието на такава благотворителна мрежа, е, финансирана от Саудитска Арабия, използва средствата се за финансиране е, на терористични мрежи. За това виновна ли държавата Саудитска Арабия? Не. От е, страна на Саудитска Арабия не съществува намерението да се финансират терористични мрежи. Саудитска Арабия, както каза тук някой, самата стана жертва на терористични атентати. Тайните служби обаче са установили, че институциите, които са били финансирани със средства от Саудитска Арабия, държавни средства или средства на фундации, са отклонили тези средства, не са ги използвали за социални благотворителни дейности, а са ги насочили към финансиране на тероризма а, с което изобщо не искахме да кажем, че а, Саудитска Арабия подкрепя а, тероризма. Сега ще се опита много бързо да приключа своя отговор. Бъдещето на салафизма в Сирия, попитахте вие какво е. Ако режима на Асад се наложи, ще... трудно е към днешна дата да си представим пълна победа на режима на Асад, защото такава пълна победа би означава тотално кръвопролитие с стотици, десетки хиляди жертви. Ние смятаме, че конфликта ще продължи. И сред а, бойците салафисти мнозина желаят войната да свърши колкото може по-бързо. Ще има и мълцинство, което ще продължи да подкрепя а, военните действия и ще представлява заплаха. Ние всички по някакъв начин сме замесени в това, което става в Сирия, Русия, Европа, Съединените щати, Катар, Турция. Всички имат своето отношение към този конфликт. Израел също. И е много сложно, изключително сложно е да се каже кой носи политическата отговорност. Това, което можем да констатираме са какви са финансовите потоци. Онези, които отпускат средствата, не са заявили политическата воля да финансират тероризма. Мисля, че петте минути изтекоха. Отговарям на втория въпрос на Жак Гомеш след което съвсем набързо ще се спра на първия. Връзката между АКМИ и арабските движения. съвсем различно е. Акми е салафистско движение, което иска да построи халифат, лифат класическата представа за мисюлманска държава. Боко Харам е нещо съвсем различно. там има много масивни, масирани атаки срещу властите в Нигерия или срещу християните. Е, всъщност, е, с кристализацията, е, до която се стигна с интервенцията на Франция в Мали, се вижда едно относително сближаване – е, имаше един е, заложник е, от групата ЖДФ Суес в Африка, който беше взет от Боко Арам. И се вижда вече, че Боко Харам започват да се ръководят или всъщност се ръководят в някои случаи от изцяло престъпни мотиви. Те искат пари. Вярно е обаче, че Боко Рам се разнообразява с създаването на нови структури, които имат много по-ясно заявени политически цели и се доближават до АКМИ. Но това, което става в Сахел, може да дестабилизира целия регион, Нигер, Мали, и, а както и Камерун и Нигерия, които са по-далеч. Що ще отнася до салафизма в Европа? Е, може би 14 е, книги са необходими и най-малко два дни разисквания. Салафизмът е, в Европа беше отречен от много важни личности в това число директори на важни служби. Това е вярно в Белгия, в Холандия. Салафизмът се намира на заден план, зад 800-те или 1000-та доброволци, които са тръгнали от Европа, за да се борят на страната на сунитите в Сирия но а, зад всеки от тях се крие по един салафист. Що се отнася до радикализацията на салафистка основа, а, а, има провокации. А, всекидневие са те в Европа. Мисюлманите провокират не мисюлманите. Това е вярно също и в връзка с атентатите. Е, от 2005 до 2012 година нямаше е, нито е, един успешен атентат в Европа, но има 7 такива мисиомански атентата през последните 12 месеца, които се увенчаха с успех и това трябва да ни говори нещо. Съвсем ясно е, че ако салафистите бъдат разбити, това ще е отстъпление за салафистското движение в цял свят. За разликата между салафистите и лахабистите, ние в момента сме е, изправени пред сложна взаимовръзка. Съвсем бързо и схематично лахабизмът е, по-скоро е, е, онази част, е, се занимава с онази част, на която се спря господин е, Расимора. Пропаганда, е, религиозен прозелитизъм, е, е, по-малко е пряко свързан с преки действия, директни действия, докато салафистите сега са по-активни, но пък те се финансират от лахабитите, така че много са сложни връзките. Последните въпроси сега по Саудитска Арабия. Ясно е, че при Алкайда има финансиране от Саудитска Арабия. Това е ясно при Алкайда това е подкрепа на най-високо ниво, включително в кралското семейство на Саудитска Аравия. Това е установено от разузнавателни източници и от проучвания. Днес има сътрудничество между секретните служби за борба с тероризма, което е на задоволително равнище. Но ще приключа казвайки, че винаги има от Саудитска Арабия финансиране към салафизма, но сътрудничеството между Съединените щати, Европа и Саудитска Арабия като държава срещу въоръжение салафизъм има своите успехи. Тя е пример за добро сътрудничество. Благодаря. Колеги, припомням ви, че следващата точка е, е при закрити врата, за това онези, които нямат право да присъстват на тази част от заседанието, молят да напуснат залата. Нуждаем се от няколко минути преди да преминем към тази следваща точка.